Welcome to this meeting. It's a long one and if necessary we will perhaps have a... Добре дошли на днешното заседание. Очаквам доста дълго заседание, така че ако се наложи ще направим почивка в 1-2 часа. Започваме с приемането на дневния ред. Има ли възражения? Не. Добре, в такъв случай приемаме дневния ред. Втора точка има устен превод на всички езици, с изключение на малтийски, хрватски и ирландски. Също така, защото да уточня, че е възможно по време на гласуването ни десетима гости от Мисион Локал де Делом от Бонди са покани да ни посетят от господин Ерик да присъстват на седанието на нашата комисия но сега ми казаха, че всъщност те ще посетят заседанието ни след опит, т.е. няма да присъстват на гласуването, което е добре и за тях, и за нас. Пристъпваме към одобрение на протоколите от заседанията от 7 и 28 май. Няма възражение. Добре, приемаме ги. И така започваме с гласуването. Както казах, чака ни дълго гласуване. Ако се наложи, можем да направим почивка, но нека да започнем и да видим докъде може да стигнем. Започваме с а, проектостановището ЕИО Швейцария пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Искам сега гласуваме становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа.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 Uh, okay, now we will vote. И така продължаваме с uh, проекто за кода с предложението регламент на Европейската, Европейския парламент и съвета по Европейската мрежа на службите по заетост. Започваме с компромис. Изменение 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 165 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АП за, против, въздържали се, приема се. Изменение 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Реги 22 за, против, въздържали се, отхвърля. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 181 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 185 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Раги 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Изменение 194 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по изменение 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа. Изменение 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка на изменение 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Реки 25 за, против, въздържали се, приема се. Реги 26, разделно гласуване, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. И. За. Против. Въздържали се. Приема се Изменение 223. И изменение 224. Гласуваме заедно изменение 223 и 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение ПА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. На изменение 232. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 233 за, против, въздържали се, приема се. Изменение КУА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 237 за, против, въздържали се, приема, се, отхвърля се, извинете. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 246 с устно изменение от Шон Саймон. по-голяма съгласуваност между политиките на Европейския съюз, въведени за борба с безработицата и в частност младежката безработица и несправедливостите. За, против, въздържали се, приема се. Изменение Реги 31 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверяваме изменение Реги 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 247 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 248 с устно изменение, с което се заменя думата avoid с думата overcome, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 е оттеглено. Както казах, изменение 6 е оттеглено. И изменено с устно изменение на господин Бекер. Ще ви го прочита. Ако нямате против, господин Бекер. Съображение 12а. Политики за Политиките за пазара на труда правомощите на държавите членки, координирани и подкрепени от Европейския съюз, съгласно съответните разпоредби на договора за функционирането на Европейския съюз. Меки свързани с, меки свързани с мобилността трябва да бъдат съгласувани с принципите на, европейски, на договорите на Европейския съюз и в частност с съответното европейско законодателство. Господин Бекер, съгласен ли сте? Да, Така случай гласувам основното изменение за, против, въздържали се, приема се. Реги 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 254 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на изменение 254. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с пригласа. гласа. Изменение 255. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Провеня правим проверка на изменение 255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 22 гласа против. Изменение 256 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 257 за, против, въздържали се, приема се. Компромис QB за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 261 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 262 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 263 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 264 за, против, въздържали се, приема се. Реги 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 266 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 268. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 36 за против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 273 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка на изменение 275. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 41 гласа за. Компромис Т за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 288. Край на гласуването. Приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 290. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. И продължаваме на страница 15. Изменение 329 за против, въздържали се, приема се. Реги 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис ВА за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за на страница 17 сме. Има ли някакъв проблем? Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис WA за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис, извинете, изменение 353 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме на страница 19, изменение 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме на страница 20, изменение 380 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 382 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16, 384, 385, 386 до 389 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 390 и изменение 392 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изм... Изменени 395 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 398 заедно с компромис Z. За, против, въздържали се, приемат се. Страница 22. Компромис АА. За. Против. Въздържали се. Приемат. Приема се. Продължаваме с устното изменение по член 9. На края на страница 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 414 за, против, въздържали се, приема. Отхвърля се, извинете. Изменение 415 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Гласуваме изменение 415. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 25 гласа за и 22 гласа против. Изменение 20, 416 до 418 за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Гласувам електронно по тези 4 изменения. Моля, го... край на гласуването. Приемат се с 33 гласа за. Изменение 422 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 424 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 420. Не, извинете. изменени 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 427. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 426. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 428. Не, извинете, 429. За, против, въздържали се, отхвърля се. Извинени 22 и 430 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Повека на изменения 22 и 430. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа. Изменение 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 и 432 заедно. Заедно с изменение 433 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис А, Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 442 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 442. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за. Изменение 443 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 447 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АЦ за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 451 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с, на страница 26, изменени 460 за, против, въздържали се, приема се. 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А е, А е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме на страница 27. Изменение 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поверка на изменение 479. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа. Изменение 480 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на, на изменение 480. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа. Компромис АФ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 485. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Добре. Проверяваме изменение 485. Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 58. На страница 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 487 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 489 за против, въздържали се, приема се. Устно изменение на член 15, параграф 4 от докладчика. Добавя се текста членовете на ЕОРЕС и партньорите на ЕОРЕС са засегнати от принципите посочени параграф 1 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 490 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 492 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, Q за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме на страница 30. Компромис А, Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 519 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 525. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 527 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 528 за, против, въздържали се, приема се. Реги 60 за, против, въздържали се, приема се. 529 330, 331, и 33, Всички те са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. Изменени 536 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 538 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 539 и 540 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 542 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 544 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 544. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 545 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 547 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 549. То пада всъщност. Изменение 549. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 550. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 551. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 30 и реки 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 557 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. J за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 562. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 563. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 564. За. Против Възпрещали се, отхвърля се. Проверка на изменение 564. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа. Изменение 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка и на изменение 565. Край на гласуването. Приема се. Компромис АК за против. Задържали се. Приема се. Изменение 567 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 568 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 569 за, против Въздържали се приема се. 573 за, против, въздържали се, отхвърля се. 574 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 574, добре. Край на гласуването. Приема се. Петстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 576 за, против, въздържали се,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 581 за, против, Трябвало е да бъде плюсче тук, така ли? Нека да повторим гласуването. 581 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за против въздържали се приема се. Изменение 35 за против въздържали се приема се. Изменение 586 за против въздържали се приема се. 587 за против въздържали се отхвърля се 588 за против въздържали се отхвърля се компромис, компромис АР за против въздържали се приема се Отиваме на другата страница. 36-та. Компромис АМ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 на страница 37. Гласуваме го заедно с 618 и 19 и 20, 21, 22, до 622 за, против, въздържали се, приема се. 623 за, против, въздържали се, отхвърля се. 626 за, против, въздържали се, приема се. 627 за, против, въздържали се, приема се. 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. 629 за, против, въздържали се, приема се. 630 за, против, въздържали се, приема се. 631 за, против, въздържали се, отхвърля се. 631. Проверяваме електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Реджи 68 за. Против, въздържали се, приема се. 632 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 634 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 634 електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 635 за, против, въздържали се, отхвърля се. 636 за. Добре, ще проверим 635. Начало на гласуването. Все още можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 636 за 636 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 636 електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас. 637 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим 637 начало на гласуването, край на гласуването. Приема се пак с един глас. 638 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 69 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на изменение 640 за против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 640. Начало на гласуването. Край на гласуването приема се. 641 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АН за, против, въздържали се, приема се. Шестстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 648. Край на гласуването. Приема се. 649 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 650 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 650. Добре. все още можете да гласувате. Сега вече край на гласуването. Приема се. 651 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, казва председателката, отхвърля се. 652 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 653 за, против, въздържали се, отхвърля се. 654 за, против, въздържали се, отхвърля се. 655 за, против, въздържали се, приема се. 656 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 656 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 657 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 71 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 72 за, против, въздържали се, приема се. 658 за, то отпада всъщност. 659 и 660. Гласуваме ги заедно за против, въздържали се, отхвърля се. 661 за против, въздържали се, приема се. Проверяваме 661. Още можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 662 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 663 за, против, въздържали се, приема се. 664 за, против, въздържали се, приема се. 665 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66. Устно изменение на докладчика. Включваме членовете и партньорите на ОРС. За, против, въздържали се, приема се. 667. Устно изменение на докладчика всеки национален координационен център ще представя годишна работна програма, като взема предвид за, против, въздържали се, приема се. Реди 74 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на Реджи 75 за, против, въздържали се, приема се. 673 за, против, въздържали се, отхвърля се. 675 за, против, въздържали се, отхвърля се. 676 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 677 за, против, въздържали се, отхвърля се. 670, искате да проверим 677, проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 678 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 678. And now the vote is closed. It's carried. Приема се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 681 за, против, въздържали се, отхвърля се. 682 за, против, въздържали се, отхвърля се. 683 за, против, въздържали се, отхвърля се. 684 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Изменения 689-690 господин Ленард. Извинете, но моето предложение за заличаване е свързано с делегираните актове, но тъй като комисията вече е спазила един от делегираните актове, сега изглежда, че малко, моето предложение за заличаване става малко безсмислено, така че предлагам да преразгледаме моето изменение. Окей. Okay. Thank you, Mr. Leonard. So we vote on amendment six. Благодаря, господин Ленард. Гласуваме 689 и 691 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 692. За, против, въздържали се, отхвърля се. 600 Okay. Uh, we go directly to amendment. Минаваме направо на 699 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Някой иска да проверим 68. Добре. Начало на електронно гласуване за 68. Край на гласуването. Отхвърля се. 69. За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 против, въздържали се, отхвърля се. 82, заедно с 83 и 84 идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Amendment 100. The, <clears throat> the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за. Извинете, в две части. За. Против. За първата част, разбира се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим първа част на изменение 106.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 въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 13 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, извинете. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Е, 126 126 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 14 за, отпада. Всъщност отпада. Преминаваме на компромис H. H за, против, въздържали се, приема се. на 49-та страница, изменения 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 заедно с 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за,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 въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156, заедно с 158, за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, 160 за против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме така изменения доклад електронно. Край на гласуването. Приема се с 4, 44 срещу 5 гласа. Благодаря на господин Бекер. Извинете, трябва да гласуваме и законодателната резолюция. And the vote is still open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 4 гласа. Okay. Uh, the result of the roll call vote uh, on a final report. Резултатите от гласуването на доклада и резолюцията трябва да бъдат включени в ам, текста на окончателният доклад, ако две трети от присъстващите членове на комисията искат да бъде включена. Така че въпросът ми е, искате ли резултатът от, от поименното гласуване да бъде включен в доклада, а не само в протокола, т.е. в самия доклад? Да, има мнозинство за тази идея. Благодаря ви. Благодаря и на господин Бекер. Продължаваме с гласуването. Yes. Um, I'll put the, the Yes. Господин Пекер, искате ли мандат за този доклад? Отговор да, искам мандат такъв случай докладът е одобрен в парламентарната комисия. Благодаря ви. Yeah. Then we have to vote also on that. Uh... Така случай гласуваме и мандата. Някой иска да вземе думата? Някой иска ли думата? Have all voted? Всички ли гласуваха за предоставянето на господин Бекер на мандат? 28. Имате нужда от 29 гласа. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 42 гласа получавате. Така приключваме с а, този доклад. Now we go to, uh, the... Добре, продължаваме с гласуването на проект доклада Създаване на конкретно способен пазар на труда в Европейския съюз през 21 век, съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможността за работа като средство за възстановяване от кризата. Готови ли сте за още едно дълго гласуване? Започваме с компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 отпада ли или не? Изменение 33 ще се гласува като добавка към компромис Б за против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме това гласуване. Проверяваме също резултата от това гласуване. Моля, гласувайте. Продължаваме да гласуваме по изменение 33. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. here. We have 34. Amendment What did you do? Ah, this was the yeah, yeah, 34, 34. 34. Then we vote on... Изменение 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 35. The vote is still моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 37 е добавка към компромис Б. Гласуваме втората част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис се. За. Против. Въздържали се, приема се. Проверка на компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Страница 5, изменение 52 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 53. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54. Заедно с изменение 55. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 69, нека да проверим. Всъщност. Все още се гласува. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Гласувам изменение 71. Още се гласува. Край на гласуването. Приема се. С 28 гласа. Не всички гласувате. Компромис Д за. Против. Съкшали се. Приема се. Изменение 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е за против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на изменение 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Г. За. Против въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Има и добавка към компромис F, втора част, призовава държавите членки, които имат отговорност за греша за, против, въздържали се, Приема се. Проверка, добре. Все още гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, изменение 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90. 91, 92 и 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 95. Отпада. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 с устно изменение от групата на Ауде за против въздържали се приема се. Изменени 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Култ 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 102, изменение 102, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре, нека да проверим изменение 111. Моля, гласувайте. Продължаваме да гласуваме. Край на гласуването приема се с 30 гласа за. Изменение 112 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре, проверка на изменение 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение кълчер 5 за, против, въздържали се. Приема се. Култура 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис J за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 126 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се. Изменени 143 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 144 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 145 за, против, въздържали се, приема се. Uh, amendment 146, those in favor. 146 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. От 8 за, против, въздържали се, въздържали се, 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисен за против въздържали се приема се. Изменение 154 за против въздържали се приема се. Изменение 165 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 165 и 6 за против въздържали се приема се. От 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 171 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, Задържали се, приема се. Изменение 173, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 182 за,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 въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 190 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 100 91. The vote is still open, but now it's clear. Край на гласуването. Приема се. Изменение 192. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против Зажали се, отхвърля се. Нека да проверим втора част на изменение 192. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 190 и 3 за. Не, то пада. Култ 18 за. Против. Въздържали се приема се. Изменение 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. От 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 201 от за, против, въздържали се, приема се. Изменение 202 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 203 за, против, въздържали се, приема се. Код 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Изменение 210 за, против, въздържали се, Приема се. Култ 1 за. А, добре. То пада. Култ 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ю за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р за. Против въздържали се, приема се. Кул 14 за, против, въздържали се, приема се. Код 15 за, с устно изменение от АОД. Заместваме думата Revision с Review. За, против, въздържали се, приема се. Код 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 228 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим изменение 228. Край на гласуването. Приема се. Изменение 229 за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Добре, по 229. The vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 234 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 236 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Изменение 243 искане за допълнение за против въздържали се отхвърля се изменение 246 за против въздържали се отхвърля се изменение 247 за против въздържали се отхвърля се Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 252 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Код 19 за, против, въздържали се, приема се. Код 29 за, против, въздържали се, приема се. Код 30 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 260, 259, изменение 260, казва председателката за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърлят Проверка по 259 и 260. Гласуваме ги заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис АА за против въздържали се отхвърля се Uh, е, no, very... Добре, нека да проверим. Много близки бяха гласовете за и против. Vote is closed. Край на гласуването. Then we have to vote on, on each of them. Значи трябва да гласуваме двете изменения по-отделно. Изменение 261 за, против, въздържали се, приема се. Добре, електронна проверка. The vote is still open on amendment 200. Гласуваме изменение 261. Край на гласуването. Приема се. Изменение 262 пада, 263 пада, 264 пада. Не, него трябва да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 266 за. То пада всъщност. 267 също. Добре. Изменение 267. Гласуваме него. Кой е за? Против. отдържали се. Приема се. Компромиса Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 270 за, против, въздържали се, приема се. Код 7 за, против, въздържали се, приема се. Код 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ за, против, въздържали се. Нека да проверим. Компромис АЦ. Начало на гласуването. And it's still open. And now it's closed. <clears throat> yes. <clears throat> They don't have to vote. Yes. Then we have to vote this more thoroughly. Amendment 271, those in favor. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 273 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим, така ли? 273. We have to check to... Добре, нека да проверим. Изменение 273. On 273, uh, so it, now it's closed and it's carried. <clears throat> Amendment 200. Приема се. 274 за, против въздържали се, приема се. Плана 76. 276 опада. Кое е следващото? We vote on amendment 200. Изменение 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 280 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Изменение АЕ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 295 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 20 не. Изменение 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 299 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 302 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 304 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 24 за, против, въздържали се, приема се. Култ 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС Проверка по 307 изменение. And now the vote is... Край на гласуването. Приема се с 33 гласа. Компромис АС за против. Зажали се. Приема се. Компромис АХ за против. Зажали се. Приема се. Нека да проверим компромис АХ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С 28 гласа. Изменение 317 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Кул 31 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 318 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А и за, против, въздържали се, приема се. Компромис АП за, против, въздържали се, приема се. Изменени 329 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 330 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 331 за, против, въздържали се, приема се компромис АJ, устно изменение на социалистите и демократите. Yes. So we vote on the Гласуваме устното изменение, така ли? Гласуваме устното изменение по компромиса G. Приема. Изменение 339 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 340 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 341 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 342 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, К, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 347 за, против, въздържание, приема се. Изменение 348 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Изменение 358 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АН за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. От 21 пада. Компромис АО за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто Пето, извинете, за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Изменени 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 19 за. Против. То пада, извинете. Изменени 20 то пада. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се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 но статът от поименното гласуване трябва да бъде включен в окончателният доклад по искане на две трети от членовете на парламента присъствали по време на гласуването. Искате ли резултатът да бъде включен? Моля, заявете желанието си. Да, една трета от присъстващите членове искат резултатът да бъде включен в окончателният доклад. Това ли трябваше да попитам? No. Are you, uh, do you have energy enough? You want to have a break? Искате почивка? Добре, 5 минути почивка. I need a break. this one. Yes. <clears throat> okay, friends, we'll try to finish this. Добре, колеги, ще се опитаме да приключим с гласуването. Ще ни знаем още известно време. Стигнахме до проекто становището на господин Коша политиката на сближаване на маргинализираните общности. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15, втора част. За, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, проверяваме втората част на изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се компромис втората част на изменение 13, добавка към компромис Е за против въздържали се, отхвърля се. Проверка е. Гласуваме втората част на изменение 13. Моля, гласувайте. Продължаваме да гласуваме. Приема се с 29 гласа. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. Първа част. Разделно гласуване. Поискаме от АОТ за, против, въздържали се, приема се. Изменени 14 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 стелно гласуване. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против,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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за. Изменени 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, основната част от текста за, против, възтържали се, отхвърля се. Проверка. Гласуваме втората част на изменени 26, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Компромис Г за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хаш. За против, въздържали се, приема се. изменени 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 64. Искате проверка на изменение 62? Добре. And the vote is still open. It's still open. It's amendment 62. Гласуваме изменение 62. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 гласа против. Изменени 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 68 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 69 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Продължаваме. Поздравление за господин Коша. Продължаваме с, с стимулиране на предприемачеството сред младите чрез осигуряване на образование и обучение. We'll start with компромис А Сам против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Измен... Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка на изменение 59. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за. Продължаваме с компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме на следващата страница. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се.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 е изменение 107 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Проверка. Проверявам изменение 13. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за. Компромис К за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 106 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувам по проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се с 39 гласа за. Поздравление за госпожа Житнянска. Продължаваме с становището по еднолични дружества с ограничена отговорност. Компромис А за против, въздържали се, приема се. Което означава, че всички останали гласувания отпадат. И преминаваме направо към окончателното гласуване, електронно гласуване по проекто становището с измененията. гласуваме по проекто становището. 35 гласа за, 14 гласа против. What was the no, thank you, uh, madam. Благодаря ви, госпожо Штайнрук. Резултатът от гласуването беше много ясен. И така стигаме до точка 10 от дневния ред. Бих искал също така да ви осведомя за една промяна в списъка за гласуването на постановището на господин Лопес. Изменение 33 от Мария Рена, Серджо Готиерес и господин Спрето. Няма да се гласува като добавка към компромис Е, а ще отпадне, ако компромис Е бъде прият. Също така, спътващото го устно изменение е оттеглено. Това беше за ваша информация. Сега започва с гласуването на проекта становището по европейските структурни инвестиционни фондове и доброто економическо управление насоки за прилагането на член 23 от регламента за общо приложимите разпоредби. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на изменение 12, 19, извинете. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 30 гласа против. Изменение 21 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е на страница четвърта за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, възтършали се, приема се. Изменение първо за. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до гласуването по отчетно гласуване на становището с измененията, начало на гласуването. Край на гласуването. 43 гласа за, 8 гласа против. the... Така приключваме с гласуването. Надявам се да се върнете в 15 часа след обед, защото ще имаме много интересна обмяна на мнение по специфичните препоръки за държавите членки. Имаме трима гости, господин Трумбровски, госпожа Тайсен и господин Московиси. А, питието ще бъде съпредседателствено от Комисията по заедост и Комисията по економически прилични въпроси. Надявам се да ви видя в 3 часа. Благодаря ви за гласуването.